и ни казали кога ще започнем и какъв е дневния ред. Моите служители и аз се чувстваме объркани относно включените теми в дневния ред. Изчаквам да се появят колегите, но съм ви благодарен за нетърпението, с което чакате да започнем работа. Wir sind hoffentlich Надявам се, че още преди да изтече, изтече академичният четвърт час, ще успеем да започнем заседанието. Сега обявявам следващата точка от дневния ред, така както е записана, а именно докладът на господин Кукъм. Sie да Господин Кукан, имате дума. Благодаря, господин председател. Мога да потвърдя, че вие бяхте на време и чакахте останалите. Това е в интерес на справедливостта. Що се отнася до доклада за Европейския инструмент за съседство, Искам да кажа, че докладът е, има политическо значение за нашата комисия. Ние обръщаме голямо внимание на политиката за съседство. Освен това, дискусията по инструмента за съседство и, и ролята на парламента като съзаконодател ни дава възможност да направим така, че финансовата помощ за съседните страни да отразяват в максимална степен политическите приоритети на парламента. Освен това, този шанс ни се отдава веднъж на 7 години, така че нека го използваме. При подготовката на проекта за доклад аз се срещнах с множество заинтересовани лица, както от а, органите на страните е, партньори, гражданското общество. Аз исках да се срещна с колкото се може повече хора, за да чуя разнообразни становища и гледни точки. Също така проведах неформални, но плодотворни разговори с представители на комисията и на службата за външни дейности. Що се отнася до доклада за Европейски инструмент за съседство, мисля, че предложението на комисията отразява основните предизвикателства и настъпилите промени в съседните страни и в политиката за съседство. Има няколко елемента, които приветствам в особено голяма степен. Първо, последователността между политиката за съседство и инструмента, посредством връзки между планове за действие, програмни документи и рационализация на обхвата на инструмента в сравнение с съществуващия. Също така адаптирания подход към партньорството с оглед на спецификата във всяка страна партньор, чрез висока степен на диференциране, така че всяка страна партньор да разработва връзките с Европейския съюз в зависимост от вдъхновението, потребностите и капацитета. Освен това, повече подкрепа за онези страни, които искат да изградят демократично общество и предприемат реформи в съответствие с принципа повече за повече и взаимна отговорност. Що се отнася до проекта за доклад под формата на изменения към доклада на предложението на комисията, искам да кажа, както беше казано от председателя Брок днес, някои от неговите изменения а, фигурират във всички доклади за финансовите инструменти, така че няма да влизам в подробности. Искам да кажа, че пакетният подход е полезен и трябва да го спазваме. Що се отнася до проекта, Искам да изразя своята готовност да поставим допълнителен акцент върху подхода основан на ползата и ценността и факта, че политиката за съседство трябва да насърчават правата на човек и основните права, укрепване на доброто управление и върховенството на закона. Искам да доизясним принципа повече за повече, чрез включване в текста на регламента на ясен механизъм за изпълнението. Диференцираният подход трябва да бъде ръководен принцип, когато приемаме документи за стратегическите насоки. Принципът повече за повече трябва да бъде на първо място и да бъде предмет на допълнителна подкрепа и особено за страни, които проявяват особена готовност да извършват реформи. Също така в инструмента трябва да е, отразим партньорството с обществото. Това е краягален камък на ревизираната европейска политика и изисква допълнителни разпоредби. Аз предлагам това партньорство с гражданското общество да бъде включен в цялостната цел на инструмента. Също така предлагам да се отдели особена роля за гражданското общество и Съюза да направи така, че да бъдат предприяти съответни стъпки, за да се засили капацитета на гражданското общество да изиграе своята роля в подготовката, изпълнението и наблюдението на инструмента. Вече подчертах, че оценявам усилията на комисията да рационализира обхвата на инструмента, така че той да подкрепя целите на политиката за съседство и аз мятам, че би било погрешно да включваме твърде много допълнителни цели, защото има опасност това да бъде не програмен документ, а списък с пожелания. По този начин инструмента би станал а, по неефективен. Очаквам дискусията с колегите е с докладчите в е, сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кукан, за тази информация. За първи път разглеждаме доклада в комисията. Сега давам думата на докладчика в сянка, господин Арлаки. Малко имам да добавя. Подкрепям го, тъй като е много добре формулиран. Виждам ръката на министъра на външните работи тук в документа. Благодарни сме, че е обърнато внимание на гражданското общество, на профсъюзите и ролята на парламента по наблюдаването, изпълнението на програмите по инструмента и принципа повече срещу повече трябва да върви в съчетание с по-малко срещу по-малко, с съответните измерители. Е, посочено е значението на делегираните актове и бих предложил още някои малки изменения за до усъвършенстване на акцентираните в доклада теми. Благодаря. И сега госпожа Флотва, Зелените. Мерси. Благодаря. Господин председател, господин Кукан, ясно е, че вие сте водили много дискусии по измененията и очевидно и е, сте имали желание да приложите на практика ревизираната политика за съседство, ревизирана в съответствие с събитията в Средиземноморието. И мисля, че целта, която сте си поставили, е свързана с институционалния механизъм за, участ, за включването различни заинтересовани лица в процеса. Това е изключително важно. Позволявам си да добавя и аз нещо към предложението. По-конкретно, като дам отговор на въпроса какъв може да бъде този механизъм и поставям акцент върху капацитета на страните това е капацитета на обществото да оцени ефективността на дейностите, които получават подкрепа в рамките на политиката за съседство. Мисля, че позоваването на демокрацията е много важно. То може да бъде подсилено в предложението, което отправяте в степен, в която в определен момент в доклада трябва да се уточни какво означава deep democracy, свободни избори, независима съдебна система, реформа в въоръжените сили, равноправие между мъжете и жените. Мисля, че това е основният смисъл на съобщението на комисията. Това изисква от нас да направим така, че Deep Democracy да стане водеща линия в нашата политика на сътрудничество. Според мен това е изключително важно и това е в основата на принципа повече за повече. Може би трябва да обясним допълнително този принцип, възоснова на този принцип повече за повече, ние насърчаваме всички страни да работят в максима, максимално усърдно. Последното, което искам да кажа, е свързано с економическото развитие и економическото партньорство. За да вървим не само към е, приобщаващо развитие, но също така и към развитие, е, отчитащо необходимостта от намаляване на въглеродния отпечатък – мисля, че за нас това е възможност да подкрепяме приобщаваща и рационално развиваща се економика в съседните страни. Според мен, това са идеите, които аз ще включа в изменения. Благодаря. Благодаря, госпожо Флотър. И сега от името на Обединената левица, господин Майер. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Кукан за неговия доклад. Моята политическа група е доста критично настроена към политиката на съседство и за съжаление имаме много по-високи изисквания. Ако прилагаме принципа повече за повече и действително потикнем съседните държави да проведат реформи, това е много добре на теория, но когато осъществяваме подобни неща на практика, ето вземете Марокко. Марокко има доста напреднал статут в рамките на инструментите за съседство. Знаете, че най-високото ниво на съседство е именно там, от тази страна на Средиземно море. А Марокко се посочва от доста колеги като пример – но ако говорим за ниво на демократичност, спомнете си 23% участие в последните избори по официални данни. И от гледна точка на човешките права, все пак не бива да забравяме, че Марокко окупира автономна област, нещо за което се говори и в ООН. Тъй, че ако ще прилагаме принципа повече за повече, трябва да държим на принципите на Европейския съюз и на тяхното изпълнение. Първо, економическо и социално единство, борба с бедността, критерии за предприемане на мерки за заетост, за устойчивост на економическите модели, на моделите за производство. И прилагайки принципа повече за повече, просто не виждаме къде потъват тези критерии. Израел, например, също искахме да дадем на Израел статут, по-висок статут. А въпросът все още стои на дневен ред и се успорва. Ето защо сме така критични, защото има ценности на Европейския съюз, които ние, към които ние трябва да се придържаме. Това е нашата философия. Целта ни в крайна сметка е да се стъпи на принципите на стратегията 2020 и по отношение на политиката на съседство, просто за да можем да служим за пример на тези страни. Има страни, които обаче са против стратегията Европа 2020. Има и такива, които са против економическите модели, моделите наложени от Лисабон. Значи нещата, които отричаме за Европейския съюз, не можем да приемаме, когато говорим за политика на съседство. От с приемането на мастрикските критерии се наблюдава една доста догматична ориентация. Когато говорим за економика, трябва да се намесваме, за да може да планираме, освен това имаме възможности на държавата, която да се намества, има економически лостове, трябва да има и контрол върху Европейската централна барка, банка, която трябва да се контролира как раздава кредити и така нататък. Тъй, че в Европейския съюз има достатъчно инструменти. Защо да предлагаме на съседните страни неща, които ние самите критикуваме като политическа група. Напротив, ние искаме съвсем други неща, които са много по-ясни и логични. Ние сме за партньорства, а не за свобод... зони за свободна търговия. Моето правителство, испанското правителство, съобщи, че влиза в контакти с Саудитска Арабия за няколко стотин, за купуване на няколко стотин танка. А ние сме против тези неща защото в, например в НПК на Саудитска Арабия се предвиждат и физически наказания. Знаете какво е и отношението към жените там, които дори не могат да шофират. Така че тези 250 танка, защо трябва да се продават на Саудитска Арабия? Питам господин Кукан, не разбирате ли, че трябва да бъдем по-критични към политиката на съседство? Флото госпожа Ибрисагич. Мисли се, Бри... госпожа Ибрисагич има думата. Виждам, че днес няма шведски превод. Господин Кокан говори на английски и си помислих защо пък да не говоря словашки, след като има словашки превод. Съгласна съм с текста на господин Кука. Смятам, че той е много добър, премерен текст. Представените от господин Кукан приоритети са и мои приоритети, тъй че нямам какво да добавя. Естествено, че още веднъж подробно ще се запозная с доклада и ако възникнат предложения, ще се обърна към господин Кукан. Мисля, че този текст не бива да бъде удължаван и разводняван, не бива да бъде превръщан в списък от поръчки, защото говорим все пак за приоритетите и че нека текстът да остане така стегнат, както е в момента. Съгласна съм с него, благодарна съм за него. Вероятно ще внеса някои дребни предложения за изменение. Like to Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Minäkin yhdyn näihin благодаря, господин председателю. Аз също съм съгласна с онези, които изразиха висока оценка за този документ. Ще ми се да спомена нещо, което за нас в Финландия създава трудности. Притеснени сме от и евентуал, евентуалната съдба на северното измерение. Съществува опасност да бъде изместено от а, инструмента за партньорство. Тук има някакво объркване, защото северното измерение не е значимо само за Русия, но въобще за целия район на Балтийско море. Това измерение е от жизнено важно значение за Балтийската стратегия на Европейския съюз. Погледнато логистично, то е от решаващо значение за всички скандинавски страни. Освен това, не бива да забравяме и а, измерението свързано с Арктика. Северното измерение е много по-подходящо на инструмента за съседство и би трябвало да си остане там. Зная, че не всички си давате сметка за предимствата и недостатъците на северното измерение, но то в миналото е доказало колко много може да бъде постигнато, колко конкретни могат да бъдат резултатите с съвсем скромни средства. Притеснена съм, че това изместване на ударението ще ограничи средствата за северното измерение. А Скандинавия е изключително важна в Северна Европа. Ако северното измерение бъде изтласкано на задна линия е, и изтеглянето му от инструмента за следство няма да позволи да бъдат постигнати целите, не е късно да се промени нещо, защото по погледнато по-глобално, е, това е един мъничък детайл, но за нас на север в Европа е от огромно значение. Благодаря. Much, Благодаря, госпожо Яконсари. Преди да върна думата на докладчика, ще я дам на службата за външна дейност, но първо на комисията. Господин Корнаро има думата. Please, the floor is yours. Uh, good afternoon, Marcus Cornaro, Director Neighborhood in uh, DG. Uh, добър ден, аз съм uh, директор в службата за външна дейност. Благодарим на господин uh, Кукан докладчика за сътрудничеството и за отразяването на някои от измененията в доклада. Той засегна няколко въпроса, които са част от пакетния подход, така че няма да ви губя времето и да правя препратки към делегираните актове и хоризонталните въпроси, но отбелязваме, че всичко това е отразено в доклада. Особено сме благодарни е, за поставането на акцента върху нашата политика, особено 300 изменения за работата с гражданското общество по линия на инструмента за съседство. Много е хубаво, че е поставен акцент върху тази тема. Високо ценим начина по който докладчикът е съумял да обхване е, диференцирания подход за повече срещу повече изменение 42 имам предвид и бих искал също така да посоча, че това е един от основните въпроси, обсъждан в съвета. Очаква се, разбира се, да има повече предписания. Има два-три въпроса, по които ще е трудно да се пристъпи към изпълнение. 47-мо изменение за съвместното програмиране. Всички сме за това, но е трудно да бъде направено, ако няма сътрудничество от страна на държавата членка. Също така изменение седмо. Идеята за балансираност на източното измерение. Това отново трудно може да бъде постигнато и в същото време да се подхожда диференцирано. По отношение на фонда, да, ние сме за това, но първоначално трябва да се съсредоточим върху е, добросъседството, но не само върху него. И по северното измерение искам да уверя представителя на Финландия, че има възможности за трансгранично сътрудничество по този инструмент но ние също така смятаме, че има и други инструменти, като този за партньорството и инструменти за тематично сътрудничество, които могат да подпомогнат северното измерение в бъдеще. Определено не съществуват рискове за тази важна сфера на политиката и тук ви уверявам, че това се обсъжда и в съвет. И не искам да просрочвам времето, с което разполагам и затова ще благодаря за градивното отношение а, в хода на подготовката на документа. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност. Yes, good afternoon. It's Anas Shanska from the EIS. Само искам да ви уведомя, че в контекста на европейската политика за съседство искам да подкрепя това, което каза господин Корнаро. Благодаря за това кратко и ясно изявление. Сега докладчикът има думата. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на всички колеги, които ако ме направиха коментари. Съгласен съм с казаното от госпожа Флотър и господин Арлаки. Измененията, които са внесли, са уместни. Те са пряко свързани с моите намерения. Очаквам да видя измененията, за да ги отразим. Що се отнася до изказването на господин Майя, да, наясно съм с позицията на вашата група. Мога да се съглася с нещо, което казахте, именно, че повече за повече е чудесен принцип, но изпълнението му е трудно. Съгласен съм, но не съвсем. Той може да бъде приложен, затова въвеждаме инструмент, за да приложим на практика инструмента. Саудитска Аравия не е член на политиката за съседство. Госпожо Яконсари, ние обсъдихме въпроса за северното измерение – Разбирам напълно вашите притеснения, че може едно измерение да остане в страни от вниманието. Това, което каза господин Корнаро от комисията, съответства и на нашето заключение. По-конкретно за Русия. Русия е включена в инструмента, в трансграничното сътрудничество. Участието и е формулирано по обективен и подходящ начин. Господин Корнаро обясни, че има още едно измерение, което да бъде, което да залегне в други инструменти. Има един доклад на Марио Дави, господин Шивец и мога само да кажа, вие споменахте арктическото измерение. Ако започнем да добавяме и други, още и още въпроси, едва ли инструментът ще спечели. И обратното, но напълно разбирам вашето притеснение за северното измерение. Що се отнася до казаното от господин Корнаро, Той спомена няколко изменения, по които може да продължи дискусията. Разбира се, инструментът е сложен, но ако използваме положителния подход, който беше проявен от всички, можем да постигнем взаимно приемлив компромис. Благодаря председателят, благодаря господин Кукан. Искам да ви информирам, че срока за внасяне на изменения 14 е юни 12 часа на обяд. Осем комисии подготвя становища към е, инструмента е, за съседство. Преминаваме към следващата точка от дневния ред за днес след обяд и това е законодателният доклад за пар... инструмента за партньорство. Докладчик е господин Мауро. Евро... на инструмент за партньорство и сътрудничество с трети страни. Докладчик в нашата комисия е госпожа Андрикине на 7 юни ще се проведе структурирана размяна на мнения с, с съвета, с службата и службата за външна дейност. Сега ще дам думата на господин Марио Мауро за встъпителни думи. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че това обсъждане беше предвидено за днес. Трябва да добавя, че ми се щеше по време на подготвителната фаза да разговарям повече с докладчиците в сянка. Щеше ми се да мога да поговоря и с онези, които изготвят становища от името на другите а, комисии. На председателския съвет и на съвета на председателите на комисии – бяха разпределени, така да се каже, правомощията по този въпрос между нас и комисията Инта. Мисля, че сега вече ще можем да работим доста по-бързо с колегата Андрей Кене и с докладчиците в Сянка. Когато анализирах предложението на Комисията за създаване на инструмент за партньорство с трети страни, се спрях на три приоритета, които са важни с оглед на бъдещите предложения за изменения. Първо, и първия въпросът е за страните получателки, т.е. бенефициентите на този инструмент за партньорство. за отделните страни това е много важно, така че трябва да са много ясни принципите, по които се взема решение за използване на инструмента. Също така трябва да се очертае много подробно точно какъв е начинът на сътрудничество, защото той ще се финансира от инструмента. Както каза госп... Е, господин Кукан, аз няма да се изказвам във връзка с делегираните актове. Естествено, че ни е необходим демократичен контрол от страна на парламента, тъй че съм против. За стратегическото планиране на отделните инструменти за финансиране, това е от особено значение и инструментът за партньорство с трети страни не бива да бъде изключение от това. Тоест, на едно мнение съм с другите докладчици. Що се отнася до третите страни, аз се опитах да очертая общия принципният характер на инструментите за сътрудничество с тях. А, не е Въпросът е не да се съсредоточаваме само върху стратегическите партньори на Европейския съюз, а върху всички страни, които са от стратегическо значение за Европейския съюз. Тоест има значение не само коя е страната, а какви са интересите на Европейския съюз във връзка с нея. Умишлено подчертавам това, защото смятам, че това трябва да е отправната точка която ще ни помогне да разберем защо даден инструмент е финансиран по-малко от друг, но от друга страна пък е много по-гъвкав. Това е много важно и трябва да се подчертае във връзка с всяка една от стратегиите на Европейския съюз. Според мен разликата е много важна защото се дава възможност да се използват наличните, разполагаемите средства и то не само за страни, които имат статут на стратегически партньори, а и за всички страни, които поради географски или тематични съображения са важни за интересите на Европейския съюз за бъдеще. И на следващо място методът. Също като колегата Кукан предлагам елементи, от които става ясно колко е важно участието на гражданското общество. Това е много важно при разработването на програми за сътрудничество с трети страни. По отношение на този подход се опирам на 13 годишния си опит в парламента в областта на връзките с отделни държави и правителства. Ето защо смятам, че е много важно този аспект да бъде подчертан. Също така искам да изтъкна, че трябва да има много строга причинно-следствена връзка и освен това да има изисквания, зависимост и обвързаност с бюджетната дисциплина, за да може Европейският съюз да има по-добри лостове, например за забразяване на програмите с цел налагане за соб... на своите принципи. Например, когато става дума за основните свободи Говоря за всички аспекти на обвързването на бюджетната дисциплина с оказването на помощ, за да не е, бъдат само привидни изискванията на Европейския съюз, а да се изпълняват реално. Наред с основните ценности трябва да се застъпваме и за собствените си интереси, например да е, закриляме собствените си инвестиции в трети страни. Сега за областите на сътрудничество. Според мен това всъщност е сърцевината на темата, защото това е всъщност същината на инструмента за партньорство. Според мен и от ком... текста на комисията става ясно, че инструментът за партньорство има външно-политическо измерение, но това е казано твърде общо и би могло да доведе до отслабване на стратегическия характер на инструмента. Това, което аз предлагам е политическото измерение на този инструмент по отношение на външната политика да бъде по-добре изтъкнато, да бъдат изтъкнати двустранните моменти, така че да могат да се предоставят средства за това на заключенията на международните срещи на върха да бъдат прилагани на практика, например заключенията на Г-20, както и да гарантираме спазването на основните ценности в сътрудничеството си с тези партньори. Сега искам да благодаря на колегите, които ме изслушаха. С нетърпение очаквам вашите критики, коментари и предложения. Oh, sorry. <laughs> Again, thank you very much. Благодаря ви, господин Мауро, за коментара. Сега давам думата на госпожа Андре Кене. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да уведомя колегите, че вчера в Комисията за международна търговия разменихме мнения по измененията на проекто регламента за инструмента за партньорство. Вече беше споменато от колегата Мауро, че имахме много полезна среща с комисията ФЕМ и се постигна на по-добро разбиране на измененията. Този инструмент е едно допълнение на политиката за външна дейност и цели да я подпомага. По наше мнение има три основни цели. На първо място прилагане на международното измерение на стратегията Европа 2020 и второ нещо, което е важно за Комисията по търговия, инвестициите, навлизане на пазарите и по-конкретно подпомагане на МСП и подобряване на вникването в интересите на Европейския съюз. Така че, поред вид тази втора цел, Инта също участва в разработването на документа. И в съответствие с тези цели, измененията а, се стремят да подобрят а, международната търговия. Те трябва да се използват като средство за повишаване на конкурентоспособността и ограничаване на рисковете от протекционизъм, налагане на европейските ценности, отваряне на нови пазари и възможности за европейските дружества. Имаме представители на комисията и службата за външна дейност днес тук. За това бих искала да ги помоля да споделят своите виждания по измененията, което е важно и за двете комисии. Става дума за изменението на Инта, което предлага ограничаване на дела на несъществените модификации на индикативните програми от 20 на 10%. Изменението, което е внесено от Марио Мауро, всъщност предлага да бъде заличен този абзац. Аз предлагам от 20 на 10% да бъдат ограничени числата. Твърде високи са тези 20% и може да навреди на приоритетните цели и области, как, така както са предвидени в многогодишните програми. Ще бъда благодарна да чуя позицията на комисията. Подкрепяме изцяло и докладчика на, от АФЕД, който твърди, че не трябва да ограничаваме приложното поле на тази, на този регламент. Китай и САЩ са много важни играчи, но има и други страни, територии и региони, които могат да се окажат важни и интересни от стратегическа гледна точка, също така от политическа, економическа, търговска Именно по тази причина подкрепям измененията на господин Мауро. Благодаря. Благодаря, госпожо Киене. И сега давам думата, давам на комисията и службата за външна дейност на съвместните представителство. Най-напред службата за външна дейност. Благодаря за това, че ми давате думата. Подобно на преждеговорищите, поставяме ударен върху това, че това е съвместен екип на службата за външна дейност и комисията и ще се постарая предвид ограниченото време да направя някои по-общи коментари и ще се насоча към конкретните въпроси, които бяха зададени. Определено сме на мнение, че инструмента за партньорство, който предлагаме, е новаторски. Именно има глобален обхват. И това е подчертано и в измененията, предложени от докладчика. За разлика от ICI+, което е с ограничено приложно поле, тук се под подкрепя външното измерение в стратегията Европа 2020. Това представлява огромен интерес за тази комисия, насочена към енергийната сигурност е, и всички тези аспекти са уловени. Припомням тук, че чрез този инструмент се опитваме да отидем отвъд а, е, нагласата само на развитие и сътрудничество – са страни, които започват да играят все по-важна роля на световната сцена. В този смисъл партньор, инструмента за партньорство ще запълни една празнота. По глава 4 това ще ни даде възможност да работим с страни, които са от стратегическо значение, подкрепа на политическия диалог и тук отварям цитат, официални стратегически партньори, но и страни, които не попадат в, това, в обхвата на това определение. А, също така, ако нямаме партньори в определени области, бихме могли да използваме инструмента и да ги намерим. Имаме Япония, САЩ, Канада, които са утвърдени партньори, но остават Бразилия, Китай, Индия, Русия. Това са страни, с които имаме задълбочени политически отношения, понякога имаме и рамкови споразумения, но най-общо казано сме в процес на актуализиране на търговските ни отношения. В някои случаи имаме и споразумения, и договорни отношения. Така че това са все теми, които са отразени в измененията и ударението е поставено върху световното изморение, световното управление и свързани с това въпроси, е, засегнати в е, Европа 2020. Споменава се и гражданското общество, не само по време на планирането, но при изпълнението и други страни, които а, вече са постигнали напредък и излизат извън рамките на двустранното подпомагане. Що се отнася до страните с средна доходност, те са, могат да получат помощ по линия на инициативата за сътрудничество за развитие. А, искам да ви уверя, че що се отнася до временното преустановяване на оказването на помощ, това е въпрос, който се обсъжда и сега ще дам думата на колегата от комисията да каже няколко конкретни думи по изпълнението. Much, Само няколко думи от гледна точка на онези, които ще изпълняват подобен, подобен инструмент. Няколко наблюдения във връзка с измененията. В някои части виждаме да се използва терминът бенефициенти. Искам само да подчертая, че от гледна точка на езика, инструмента за партньорство е, е насочен към взаимната помощ и следователно може да възникне объркване с подхода за помощ за развитие, така че терминът бенефициент, страна бенефициент може би не е най-удачният. Второто общо наблюдение във връзка с показателите в няколко части на предложените изменения – се говори за индикатори. Ясно е, че този инструмент е насочен към проекти, които изискват отчетност и постигането на добри финансови резултати. Говори се за конкретни ползи, предварителна оценка в страните бенефициенти. Този инструмент има за цел да подпомогне дипломатическата ни дейност. Може би резултатът трудно може да се постигне предварително. По отношение на измененията към анекса от наша гледна точка, смятам, че трябва да бъдем внимателни, когато навлезем в твърде големи подробности подходът става твърде предписателен и ни обвиняват, че не сме достатъчно гъвкави и подходът ни не съответства на, на реалността. Но това е по-скоро коментар от общ характер. Председателя, благодаря и на двамата за коментарите. И накрая пак ще дам думата на господин Марио Мауро. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това, което чувам, ми показва колко е важно да, колко беше важно да проведем този първи разговор. Благодаря на всички колеги. Обеден съм, че ще успеем да се разберем защото имаме много допирни точки по много от въпросите. И след като изчистихме вече въпроса за компетентността, ще ни е по-лесно. Освен това искам да благодаря на госпожа Андри Киене. Е, тези 20%, за които тя говори, аз ги бях предвидил като 10%, но сега след като чувам и комисията и Европейската служба за външна дейност, виждам, че съм бил прав, тъй като очевидно няма особена воля да се предоставя прецизна информация по този въпрос. Госпожа Андрикейна не ми отговори на въпрос. Благодаря на представителя на Европейската служба за външни действия, защото а, той изчисти всякакви съмнения по отношение на изключителната важност на този инструмент и освен това също подчерта, че е много важно инструментът да остане гъвкав да си остане инструмент за стратегическо ориентиране. Благодаря и на представителя на комисията, защото той ме накара да осъзная още повече колко важни теми сме очертали в своите предложения за изменения. Понякога ни обвиняват в прекалена подробност, когато сме вписали нещо в предложенията си. Но по-нататък в хода на разговор обикновено изчистваме и тези противоречия. Смятам, че както по въпроса за така наречените бенефициенти, така и по въпроса за последващите а, действия ще се разберем защото тези трети страни не са във всички случаи страни, които се нуждаят от спешна помощ но що се отнася до отношенията им с Европейския съюз, те са стратегически. Стратегически не само заради тяхното развитие или заради отношенията им с Европейския съюз, а просто защото Европейският съюз прави и собствена стратегическа оценка. Сега няма да се впускам в подробности, защото ни предстои те първа да обсъждаме въпроса. Мисля, че следващата среща на докладчиците в Сянка и мен ще бъде по-плодотворна. Uh, Благодаря, господин Мауро. С това приключихме първото разглеждане на темата. Срока за внасяне на изменения 14 е юни. Сега би трябвало да преминем към следващата точка в дневния ред, но тъй като докладчикът все още не е тук, а именно господин Вигенин, предлагам 5-минутна пауза и се надяваме, че господин Вигенин до тогава ще е дошъл.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 Си, колеги, кон... Уважаеми колеги, нека да започнем с обсъждането на инструмента за предприсъединителна помощ. Добре дошъл на колегата Вигенин. Нека първо той да вземе думата като доклад. Di relazione legislativa sul nuovo strumento di assistenza preadesione Темата е инструмент за предприсъединителна помощ е много важна. Господин Вигенин предлага изменения за бъдещото финансиране на процеса на разширяване с оглед на това той да стане по-прозрачен и по-ефективен. Преди да дам в думата на докладчика Кристиан Вигенин, Diamo la parola. La signora Cornelissen. Ще дадем думата на госпожа Корнелисен още преди докладчика. Нека да й дадем думата, тъй като тя ни помоли за това, ако докладчикът не възразява. Господин Вигенин, имате ли нещо против? Заповядайте. Благодаря. Аз трябва да избързам за заседание на координаторите. И имам само няколко въпроса към докладчика. Няма да изчакам отговорите, но политическите ми съветници ще бъдат тук. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Ние вече проведахме дискусии. Аз съм докладчик по становище от Комисията по заетостта. Приветствам вашите предложения насочени към повече прозрачност, видимост, демократичност. За повече, с повечето неща съм съгласна. Имам няколко въпроса. Един е свързан с 5% за постигнати добри резултати. По принцип идеята е добра но малко ме притеснява факта, че един голем от сериозните проблеми на ИПА е освояването на средства изобщо. Някои страни все още изразходват средства за 2007 година и то през 2012 година. Това ли е добрият инструмент за насърчаване на добро поведение? Може би, но бих искала да чуя обосновката на докладчика. Второ, бихте ли пояснили своята цел с изменения 12 и 13 за делегираните актове? Вие сте преформулирали единия, добавили сте към другия. Не съм много сигурна каква е вашата цел. Трето, Бихте ли пояснили как виждате формулирането на целите и ролята на Европейския парламент при разработване на общата стратегическа рамка и националните стратегически документи? Вие сте ги перифразирали в някои изменения, след това сте ги премахнали в 15-то изменение. И не ми е много ясно как точно ще се реализира процеса. Може би по добър начин, но аз не разбирам. И все още се боря с най-големият проблем, а именно упростяване на изразходването и приложението на средствата по ИПА, за да бъдат те изразходвани за подходящи цели, без да се компрометира отговорността и без да се дава възможност за измами. Аз все още не съм чула магическо решение. Аз определено нямам такова. И в заключение много се радвам, че много от предложенията на Комисията по заето са отразени. Надявам се, че мога да убедя господин Вигенин да приеме още няколко в компромисите и очаквам дискусията по този много важен инструмент за страните, които очаква да се присъединят към Съюза. Сега господин Вигенин има думата. С колко време разполагам, господин председател? 8 до 10 минути. Мисля, че някои от отговорите ще бъдат намерени в изложението. Сега аз няма да представям самия инструмент. Обеден съм, че всички участници в заседанието днес са запознати с него, с промените. Искам да спомена обаче, че с този нов инструмент ИПА-2 комисията отчита в първоначалното предложение някои от недостатъците на предишния инструмент, предлагат по-гъвкав инструмент и е много важно сега, когато Достъпа до някои средства не е свързан с статут, т.е. няма значение дали с една страна е кандидат или потенциален кандидат. Важното е капацитета и готовността на страната бенефициент да използва помощта. Из, из, Изпълнението е улеснено и съм сигурен, че освояването ще бъде по-лесно. Има и по-стратегически характер. Комисията предлага да презгледа много националните политически документи. Има и някои условия предлага се помощта да бъде обвързана с по-добро управление и още друг, няколко други елементи, с които аз и колеги, с които съм разговарял, сме съгласни и смятаме, че са по-добри от предишния вариант. Преби, преди да премина към конкретните предложения, нека да кажа, че в процеса на подготовка на измененията, както ги виждате в предложението, ние се срещнахме с редица участници от Европейския съюз и от страните бенефициенти – според мен организирахме много успешно изслушване. Повечето идеи бяха отчетени в предложенията. Както каза госпожа Корнелисен, аз включих в измененията повечето идеи, заложени в измененията на различните комисии, които излязаха със становища. За момента не беше възможно да отчетем всичко, така че има някои конкретни въпроси. Онези предложения, които не са включени в предложенията, са свързани предимно с факта, че те отиват твърде далеч, твърде специфични са и независимо от факта, че ние като парламент и аз като докладчик Бихме искали инструментът и регламента да бъдат по-конкретни. Не бива да отиваме твърде далеч, т.е. трябва да запазим баланс. Както казах, основното предизвикателство беше да се намери баланс между твърде много специфик, между конкретности, общ характер – и всичко това в интерес на прозрачността, видимостта и засиленото участие на парламента. Ето защо отправяме следните предложения. Най-напред ще кажа няколко думи за основните предложения. Най-напред за делегираните актове, въпрос, който вече е обсъден в нашата позиция в ИПА е, че двамата са законодатели делегират правомощия на комисията за да изготви всички стратегически програмни документи, да дефинира целите финансови средства в по-общ план прием, приема тези документи като делегирани актове, за да се осигури гъвкавост и заедно с това демократична легитимност и прозрачност. Позоваването на общата стратегическа рамка и стратегическите документи, които са стратегически програмни документи в смисъл на общият изпълнителен регламент и следва да се приемат като делегиран акт. В момента в предложението на комисията това не е така. Това е подхода на парламента за всички финансови инструменти. Аз се надявам, че ще бъде намерено решение. По обхвата на политическите области, връзката с конкретните цели на и и критериите за присъединяване не бяха ясни. Ето защо ние малко променихме политическите области и някои точки бяха съответно актуализирани. В предложението ще видите тези промени. Е, елемента изпълнение имаше въпрос за това. В експозето към мотивите се предвижда елемент изпълнение. Вече има предложение на комисията по въпроса, но подобни, подобни разпоредби не са включени в законодателния текст. Ето защо аз предлагам тези разпоредби да се включат в законодателния инструмент, член 13А нов. Така че част от бюджетните кредити да се заделят като резерв за изпълнение, т.е. страните, които постигат по-добри резултати и провеждат необходимите реформи, възоснова основа на ясни критерии могат да получат допълнителни средства така че тук няма връзка с опита да се повиши усвояемостта, а нези, които постигат по-добри резултати, да получат в замяна повече средства. Както казах, това трябва да стане възоснова на много ясни критерии. Ясно е, че това не може да стане в самия регламент, в обща стратегическа рамка. По-нататък смятаме, че трансграничното сътрудничество трябва да получи допълнително финансиране. Това е в съответствие с предложение на Комисията по регионални въпроси. Моето предложение е да се увеличи дела на средствата за трансгранично сътрудничество от 3 на 7%. Ние казваме до 7%. Това не означава, че трябва да бъде точно 7%. Е, всичко зависи от възможността на държавите членки да оползотворят средствата. Смятаме обаче, че като се преувеличат средства за трансгранично сътрудничество, ние ще подготвим по-добре страните да се възползват от опита и уменията на държавите членки и да ще ги подготвим за използването на европейските фондове след присъединяването. Също така бихме искали да се изяснят индикаторите за напредък. Въведени са различни промени, програмни документи, различни слоеве повече яснота по отношение на съдържанието на различните документи и текста на регламента трябва да предвиди ясни прозрачни критерии, на чиято основа да се отпускат средства. Ясни цели за страните, конкретни цели за оценката на напредъка към постигането на целите, условия за получаване на помощта и в замяна на изключителен напредък. Бихме искали да се гражданското общество да участва по-активно, да се увеличи капацитета му да участва в социалния диалог, в това число в различните етапи на цикла на помощта. Бихме искали да се разшири общата цел на ИПА, не е само изпълнението на критериите за членство. Ние смятаме, че ИПА трябва да насърчава стабилността, сигурността и благоденствието в страната бенефициент. Това са основните цели които са в основата на всички предприяти стъпки в предложеното оригинално сътрудничество и е, сътрудничество за развитие с, сме, сме предвидили съответен, съответна разпоредба. А, е, също така проблемите за вътрешно разселените лица и беженците това е проблем за Западните Балкани, а не на Исландия. Някои промени имат за цел да отразят езика на Европейския съюз. Смятаме, че трябва да има последователност в използването на езика. Някои формулировки трябва да се използват по начин, който е съвместим с договора. На сетне всяка страна трябва да бъде оценявана в съответствие с своите качества и постижения, това е, е за отразено в точка от преембила 5. Също така поставим акценти върху взаимоотношенията с донорите и Европейска инвестиционна банка. Също така и по социални въпроси, права на малцинствата, социално приобщаване, достоен труд – което е свързано с предложенията на Комисията по заетост, но и при срещите ми с различни участи този въпрос беше застъпен. Най-сетне бихме искали да се засили видимостта на помощта на Съюза, въпрос, който вече беше повдигнат на първия етап при обсъждането на ИПА смятаме, че комисията трябва да направи повече за да стане нашата помощ и резултатите постигнати от бенефициенти по-видими не само в Европейския съюз, но е, и в самата страна. Искам да благодаря на комисията за помощта им в хода на подготовката на документа. Те бяха винаги готови да дадат допълнителни обяснения и пояснения. Мисля, че парламентът е на страната на комисията И тъй като имаме общи цели и общи приоритети, смятаме, че заедно комисията и парламента могат да постигнат повече за ИПА. Най-сетне смятам, че тъй като съм запознат с дискусиите в съвета, ми се струва, че няма да има сериозни проблеми или неразрешими различия между парламента и съвета, ако бъде решен на въпроса с делегираните актове. Председателят благодаря. Докладчиците в сянка. Госпожа Нейски от НП. Заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Най-напред искам да благодаря на господин Вигенин за работата му по проекто документа и този регламент за ИПА. Смятам, че той е засегнал повечето от недостатъците в предложението и дава насоките за нашите разисквания в тази комисия, като Съдокладчик, аз бих искал да има по-ясна връзка между целите на тази помощ и постигнатите резултати в страните бенефициери. Също така настоявам да има последователност и допълняемост на средствата а, от държавите членки и други донори, за да бъде избегнато дублирането и за да бъде постигната най-висока стойност а, прилагане на средствата на нашите дънкопаци при трудни обстоятелства. И на последно място, по отношение на регламента за прилагането, което бе обсъдено тази сутрин, настоявам да има по-ясна насоченост на политиката на Европейския съюз по отношение на разширяването. Радвам се, че господин Вигенин е възприял някои от моите предложения в проекта доклада. Като докладчик в Сянка в Афет, аз ще разгледам някои от следните въпроси. Бих е, наблегнала повече на резерва за изпълнение, който също подкрепям. Бих искала там да се гарантират 5% от средствата. На второ място ще продължа да работя по отношение на жижния цикъл на критериите за разпределение на средствата – предпредсъединителната помощ и измерване на постигнатото от страните водоползватели. Това е една много важен, един много важен новаторски елемент в регламента. Разчиташ на наученото от предходни регламенти и е свързан с други инструменти на Европейския съюз за външни действия. Би трябвало да има по-ясно изразена роля за Европейския парламент – който да гарантира прилагането на делегираните актове по време на прилагането на този инструмент. И още веднъж благодаря на господин Вигенин за този изчерпателен доклад. Благодаря. Следващия оратор е господин Качин. Dear chair, dear... Уважаеми председатели, докладчици, скъпи колеги, това, с което разполагаме сега, най-общо казано, е един изчерпателен доклад, който е усъвършенстван вариант на предложението на комисията. ПП е, ще бъде един много по-стойностен инструмент благодарение на това. Много съм доволен от това, че докладчика е обърнал внимание на липсата на дискриминация, закрила на малцинствата и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Съгласен съм с а, настояването от страна на докладчика да има показатели за изпълнение. Би трябвало да сме в състояние да контролираме обективно начина по който се освояват а, средствата от нашата помощ. А, с оглед на присъединяването на тези държави. Разпределянето на средствата, според мен, а, трябва да вземе предвид и последната студена зима, която създаде доста затруднения, нанесе доста вреди на много граждани. Този вид крайности изискват от нас бързо да се приспособяваме и е общо известно, че не бихме могли само да говорим за облегчаване на последствията тези средства биха могли да спомогнат да започне работа в тази посока. И на последно място, бих искал докладчика да поясни защо по един необичаен начин неговите изменения за делегираните актове отиват отвъд предложеното от комисията. И в тази връзка искам да кажа, че парламентът би трябвало да има мнение по отношение на списъците с страните получатели. В преамбюл точка 14 това не е казано и това е доста странно. Необходим е един гъвкав и ефективен инструмент, но парламента трябва да бъде участник в вземането на решение, когато се определя кой ще получава тази помощ. Ако извадим парламента от процедурата за вземане на решение – това означава, че заличаваме и гражданите от този процес. Политически това е грешка и е неприемливо. Поне комисията АФЕД би трябвало пряко да участва и комисията не може да взема решение кой да бъде вписан в този списък, без да има съгласието на парламента. Благодаря. Има ли други въпроси? Ако не, давам думата на господин Анревис. Thank you uh, very much. I will be very brief. And first, uh, uh, my thanks to Mr. Ще бъда много кратък. Благодаря на господин Вигенин за доклада и положителните думи. Благодаря и на останалите докладчици, докладчици в Сянка, с които винаги сме водили много конструктивна дискусия. Действително, опитахме се да отчетем полките от предишната ИПА, за да сме ориентирани в по-голяма степен към резултатите. За първи път парламентът участва в законодателен процес за този инструмент но той винаги е участвал в нашата работа от гледна точка на участието си в дискусия по разработваните документи. През декември 2010 година работихме по трансграничното сътрудничество заедно с депутати от парламента. В предложението на докладчика всъщност се разширява предложението на комисията – като се спазва структурата и духът. Текстът просто е обогатен по начин, по който не предизвиква нашите възражения. Ние подкрепяме направените изменения, подкрепяме акцента върху гражданското общество, координацията на донорите и така нататък. Основното, основната цел ще бъде да постигнем цел, да постигнем баланс между целите и индикаторите. Много е важно инструмента да остане гъвкав и да може да се адаптира към спецификата на страните. Какво да се включи в стратегическата рамка и в стратегическите документи? Още няколко, няколко въпроса за пояснение. Първо бюджета за ИПА. Фактически въпрос казвате, че има увеличение с 23% на бюджета за ИПА в сравнение с последната финансова рамка. Това е така. В текущо изражение искам само да поясня, че бюджета, който предлагаме, бюджета за 2011 година, минаги Харватска и той се запаза през останалата част на рамката. Той е стабилен в, съотно, в сравнение с нивата от 2013 година, ако отчетем инфлацията и увеличението в реално изражение, той има е увеличение от 80%. Що се отнася до 80% и трансграничното сътрудничество, ще обсъдим този въпрос. Ние вече сме инвестирали доста пари в трансграничното сътрудничество, но, тран, но трансграничното сътрудничество а, е само една част. Имаме Имаме трансгранично сътрудничество между държави членки, но и с Турция и други страни. Вие предлагате едно увеличение, което би затруднило и шесте държави членки, тъй като те трябва да осигурят финансирането. Това са страните, които имат общи граници с Западните Балкани би за, било проблеми по отношение на капацитета за освояване, така че трябва да огледаме реалистичността на предложението. При всички случаи благодаря и се надяваме конструктивното сътрудничество да продължи. Благодаря. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчите в Сянка за изказванията през следващите седмици, преди крайния срок за внасяне на изменения, ще помисля кое може да се усъвършенства, защото искам да предложа документ, за който да застане целият парламент, цялата комисия по външни отношения. По резерва за изпълнение, мисля, че ние правилно въведахме идеите на комисията по бюджет, но можем пак да обсъдим въпроса с по отношение на критериите и условията. Можем да използваме по-категоричен език, но въпросът е, е отразен в предложените изменения. Както казах обаче, можем отново да огледаме нещата. Що се отнася господин Качин, Разбирам, че комисията предлага анекса да бъде делегирана. Това означава парламентът има право на глас. Ние не предлагаме някакви промени. И според мен това е уместно решение. Но можем да го обсъдим отново. Що се отнася до промените в климата, дискусията, разбира се, е много пространна но това е становището на мнозинството в парламента и не можем да правим заключения от една студена зима и не искам да влизам в дискусия по въпроса има ли климатични промени и в каква насока, но ако кажем, че определен процент от средствата, свързани с смягчаване на ефекта от от климатичните промени, формулировката би била подходяща, което съответства и на идеите на съответните комисари. По индикаторите за изпълнение, може би забравих да кажа, че освен тези индикатори, ние предлагаме помощта ИПА по-точно да се включи оценка на въздействието в годишните доклади за напредъка на комисията. Така че ако бъде постигнато съгласие, ние предлагаме в годишния доклад да има оценка на въздействие а, на а, ИПА. Доколко е помогнала ИПА а, на страните да се доближат до присъединяването. Искам да се извиня за това, че закъснях, но доста натоварен ден на форумът Европейски съюз Китай трябваше да бъде и заседание на Комитета на регионите и може би не съм изчислил точно часа, в който трябва да дойда. Надявам се да ме извините за закъснението. Благодаря. Прощаваме ви. Бъдете поточен другия път. Припомням, че крайния срок за внасене на изменения е 14 юни по обед. И така, следващата точка. Препоръки към съвета за 67-то заседание на Генералната, на Общото събрание на ОНЕ Господин Ламсторф е докладчик. I could inform that Искам да ви уведомя, че това е втори дебат по препоръката по време на следващото заседание, т.е. за следващото заседание. 136 са измененията, които са внесени. Е, и колегата Ламсдорф е обсъждал това с докладчиците в сянка, договаряли е компромиси, за да усъвършенства текста, да бъде той по-единен и последователен. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодарен съм на докладчиците в сянка и всички от секретарията, които свършиха отлично своята работа. Благодаря и на секретарятите на групите. Имаше голям брой изменения, които бяха предложени. Аз самия днесох някои от тях поради ограниченията, които бяха наложени за такава препоръка. Някои от тях не можеха да бъдат отразени, особено в сферата на съдопроизводството. Освен това, получихме важно становище от Комисията по развитие Мога смело да кажа, че с тях работихме много добре и ще отразим голяма част от становищата на тази комисия. Що се отнася до компромисните изменения, повечето са по теми, по които има съгласие, отговорност за оказване на защита и други такива. Има някои екологични теми, конференцията в е, Рио, нещо, което е важно за колегите в нашата комисия и комисията, какво ще се случи след 2015 е, година тема, която остава в центъра на вниманието на ОНЕ и привлича огромно а, е, внимание постигнат бе успех, защото бе ангажирано въображението на международната общност за въвеждане на ясно разпознаваеми цели. Възникнаха и някои въпроси в дискусиите е, с докладчите в Сянка. Имаше бразилско предложение за дебат за позоваване на отговорността за предоставяне на защита. Не беше ясно в каква посока ще протекат разискванията, но те така или иначе бяха интересни и това задължение, което проистича от 2005 година е нещо полезно и може да доразвие международното право, но подхождаме доста внимателно имаше и доста спорни моменти за ролята на парламентите на регионалните органи в ООН и доколко те могат да участват в процесите в ООН. Тук няма да има компромисно решение, просто ще гласуваме. Гласуването ще бъде утре сутринта. Вече разпратих а, моите указания и списъка за гласуване. Ако имате някакви въпроси или съмнения по определени изменения, съм на ваше разположение да ги обсъдим и ще приключа с благодарност към всички, които участваха в а, тази форма на отлично сътрудничество. Благодаря, казва председателя. Давам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Карето от групата на социалистите. Благодаря. Аз също бих желала да благодаря на господин Ламсдорф за доклада. Благодарна съм и на колегите от групата на социалистите, особено госпожа Мунис и Джо Лайнен. Този доклад ще бъде последван от дебат, който е свързан с функционалните пропуски в работата на ОНЕ. Критики бяха отправени и в е, миналото, но сега са по-актуални тези критики. И те са свързани с положението в Сирия, нарушаването на правата на човека. Ние често обсъждаме това в нашата комисия и в пленарните заседания – така че съвсем уместно да се обсъжда значението на Европейския съюз като а, двигател на демокрацията. Това е наше очевидно задължение. Нашата позиция е, че е нужно да има по-голяма видимост и последователност в действията на Европейския съюз като световен играч – и в доклада се казва, че трябва да отправяме единно послание от Европейския съюз, да има пълна хармонизация между държавите членки. Подчертаваме значението на подобреното координация при изявите в съвета за сигурност. Също така отражението на Европейския съюз по взетите решения там. Необходимо е да има ефективно международно сътрудничество за постигане на баланс, тъй като он е основният легитимен орган в световен мащаб. За да се постигне тази легитимност е необходимо ОНЕ да се реформира и да предвиди възможност Европейския съюз да бъде представен в съвета за сигурност, за подобряване на демокрацията прозрачността и видимостта на световната система за управление. Господин Ламсдорф, искам тук да го уверя, че Европейския съюз е най-важният донор. Над 40% от бюджета на ООН се финансира от Европейския съюз и от тук проистича на необходимостта да бъдем по-ефективни. Благодаря. Има ли други оратори, които желаят да вземат думата? Няма. Господин Лансдорф има думата. Благодаря на колегите. Утре ще гласуваме. благодаря. Утре ще гласуваме и а, освен ако някоя група не внесе някакви нови изменения, ще Приемам внесените изменения. Това е полезно, тъй като имаме доста кратки срокове. В е, Европейския съвет е, ще се гласува, ще се е, обсъжда след един месец, така че това е още едно съображение, което трябва да имаме предвид и то е в посоката на по-добро сътрудничество между институциите. Благодаря. what to do. do you want to intervene? Искате ли да се изкажете? Но вече чухме заключенията на докладчика. Аз казах, че моето заключение е междинно изявление. Извинявайте, че закъснях за тези разисквания. Аз работя в е, тясно взаимодействие с господин Ламсдорф. Господин Ламбсдорф е против доста от измененията. Причината се крие в различната гледна точка. Мога да подкрепя много от препоръките на господин Ламсдорф за списъка на гласуване. но компромиси 8 и 10 са нещо, което аз и моята група не можем да приемем. Компромисът обхваща изменения, внесени от други политически групи. ЕНП не са готови да подкрепят тези изменения и за това не могат да подкрепят и компромиса. Освен това компромис 8 противоречи на позицията на Европейския парламент, гласувана миналата седмица. По-конкретно за данъка върху финансовите транзакции има предвид по-скоро точка от преамбил 1 е изменение 115 и 136 от различни политически групи са свързани парламентарната асамблея. Тези изменения не получиха подкрепа, затова предлагам компромис.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 за отрицателен вод за 135 и 136 100 се отнася. Също въжи за изменение 122. Още един път благодаря на господин Ламсдорф за а, сътрудничеството. Господин Лайнен. Александър Ламсторф е от губещата е, страна на Мача там отпред пред вратата, но поне този доклад той го печели всяка година. Въпреки това искам да спомена предложението, което направих заедно с други колеги и миналата и сега тази година за демократизация на ООН с по-голямо участие, по-широко участие на парламентите. Темата ще се подновява и за напред. Тя е постоянна тема. Това, което не разбирам е защо, когато миналата година имахме голямо мнозинство на парламентарната асамблея, преди 14 дни в Нью Делхи имаше голяма конференция по този въпрос и 50 депутати от Индийския парламент поставиха същото искане. В Сенегал не само парламентът, а и президентът и новия външен министр са зад нас. С други думи, би било страшно отслабване на позицията ни като Европейски парламент – ако отхвърлим предложения 135 и 136. Какво се е променило от миналата година? Нищо не се е променило. Моята политическа група ще ги подкрепи. Не знам какво ще направят зелените и либералите. С Александър обикновено сме на едно мнение, но той пък е дипломат. Аз ги разбирам дипломатите. Те не обичат парламенти. Разговарял съм и с нашия посланник. Той просто се ужасява от това, че искаме да се присъединят и парламентите към ООН. Но въпреки това, едно е ясно. Представителите на населението, които сме ние, депутатите, трябва да получат роля в ООН. Парламентарната асамблея, асамблеята на парламентите, ПАСЕ, е орган, но няма роля в ООН. Те са нещо като Гринпис. Какво като имат статут на наблюдател в ООН, Дават им да гледат и от време на време да вземат думата. Това е смешно. Аз самият съм част от кампанията за широко участие на парламентите в ОНЕ. Радваме се на подкрепата на латиноамериканските парламенти, северноафриканския, индийския. Така че, ако дадем на заден утре, ще бъдем изключително непоследователни. Така че ще помоля колегата Бреде да помисли дали да не измислим такъв израз, такава формулировка, която да получи мнозинство. Но не може да казваме, миналата година смятахме едно нещо за добро, а тази година сме против. Така просто не може. Не знам кой е против. Има ново присъединили се хора, които нямат представа какво сме правили до сега и сега дават заден ход за важни позиции на парламент. Аз съм против тези неща. Next and last speaker, Ms. Lockbiller, on behalf of the Green, please. Последния оратор, госпожа Лохбилер, от името на Зелените. Франциска Бланкнер трябваше да е нашия докладчик в Сянка, но искам да споделя нашата гледна точка. Добре, че е постигнат компромис ролята на жените в областта на сигурността и мира, също така номер 5 е, за правосъдието. А другите изменения, които внесохме, според мен, често са описание на същината на правата на хората. Ние ще продължаваме да ги внасяме. Благодаря за доклада. Благодаря колегата Ламсдорф. Нека кажа в началото, че аз харесвам парламентите. Бил съм дипломат. Днес съм футболист, който загуби мача с Португалия. И съм написал доклад, което е добре. По отношение на компромис 8 и 10, НП ни информираха, че не смятат, че са добре представени затова ще гласуват против. Проверихме с другите докладчици в Сянка. Ще застанем за това, особено по екологичните въпроси. По 122 изменение, не помня точно какво беше. И в увода си, сигурно си спомняте, аз споменах парламентарната асамблея на ОНЕ и укрепа на демокрацията в ОНЕ. Двата въпроса не се препокриват. Не бива да забравяме няколко неща. Първо, този парламент има свободата да взема решения по тези теми които обсъжда. Конрад Аденауер беше казал, дори политическите ми врагове не могат да ми попречат да поумнявам всеки ден. Да. А, търсихме различни резултати. Дебата беше много живен. Аз лично Вярвам и с Йо, тук сме на едно мнение до 99% има само 1% разминаване, но за да има парламентарна асамблея на ОНЕ, ще целим две неща. Първо, тази асамблея трябва да е съобразена с член 2 от хартата за ОНЕ, т.е. суверенитета трябва да бъде съхранен. И всяка държава може да избере своя парламент да участва. Сирийския парламент би бил представен китайския парламент също ще бъде Севернокорейската е, народна събрание също ще бъде представено. Тоест, пълна демокрация, всички, които са избрани по демократичен път, ще бъдат представени. И създаването на подобна асамблея не води автоматично до демократизиране на ООН. На второ място, що се отнася до Европейския парламент, то той ще изпадне в затруднение, защото според член 2 Става дума само за държавите членки на ООН и техния суверенитет вътре в системата. А, по логиката на ОНЕ ние не сме суверенен парламент, защото ние не сме членове на ОНЕ. И ние като парламент ще изпаднем извън процеса и после ще трябва да тропаме на вратата на такава асамблея и да молим да ни направят наблюдатели. И всичко това е смехотворно. Затова смятам, че от гледна точка на демократичните принципи в най-общ смисъл и от гледна точка на институционалния поглед, не трябва да настояваме за този въпрос. Всъщност има начини да излечем по-голяма полза. Имаме делегация, годишна делегация на парламентарната асамблея и в системата на ОНЕ и сред държавите членки много добре се осъществява обмен. И това е работа на службата за външна дейност. Бихме могли също така да помислим да укрепим парламентарния елемент чрез националните делегации, които да включват представители на Европейския парламент. Ето и това е възможно, може да стане и може делегацията на Европейския съюз до година или тая година да включи представители на Европейския парламент. Според мен много са начините за укрепване на парламентарния аспект в работата на ООН, без да се налага да създаваме нещо, което няма да е демократично и твър, ще бъде твърде скъпо като институция. И за това аз съм убеден, че трябва да търсим альтернативи, по които сме работили с успех. И също така смятам, че в дългосрочен план – укрепването на този а, парламентарен аспект по член 125 от хартата. Пак ще създаде някакви проблеми поради подчинеността на парламента, но така или иначе това ще е все пак по-разумно, отколкото да създаваме една парламентарна асамблея. Не казвам, че трябва да се ограничим само до това, което предлагам. И ще приключа като кажа, че харесвам парламентите, харесвам работата, която вършим тук. Е, Постигне сме съгласие по много въпроси, по други имаме спорове, но а, съм убеден в това, което казвам. Ще гласувам против 135 и 136 и ще видим кой ще излезе победител в футбола Португалия. Ни би утре да видим кой. Thank you. Allow me to, to agree to... Благодаря. Позволете ми да изразя пълно съгласие с вас. Само няколко думи. Не можем да започнем дебата отново. Ламсдорф загуби с 4 на 2 в футбола. Сега трябва да спечели с 5 на 1, е, защото иначе няма да има равенство. Удивен съм от аргументите ти. An EP delegation, three days to New York. Делегация на НП беше в Нью Йорк. Пред няколко дня съм бил там с вас е, два пъти. Не може това да бъде аргумент срещу парламентарен орган, който следи дейността. Аз не съм против засилването на парламентарния съюз. Това ще бъде парламентарен съюз в Женева, който ще изпраща делегация за по три дни в Нью Йорк. Това е нещо съвсем различно. Те има толкова много въпроси за решаване, че не са ориентирани към ООН. Така че няма альтернатива. И няма да бъде член 2, 22. Това са все подробности. Мисля, че врат... не бива да затваряме вратата пред реформата на ОНЕ. Мисля, че трябва да се доближим до гражданите и за това трябва да има граждански форума, не само дипломати и чиновници. И ако отречем идеята за парламента, отразя, отричаме идеята за демократично представителство. Знам навиците на дипломатите. Те не обичат парламентите. Извинявайте, но вие се влияете от. Само няколко секунди. Не само делегацията на ФЕД – под комисията по правата на човека също направи посещение. Дори комисията по бюджетен контрол посеща, посети Нью Йорк, за да говори за финансовия контрол. И накрая, дори парламентарната асамблея няма да може да следи дали дали те си вършат работата. Мисля, че ние трябва да спрем до тук и да видим а, как, как ще мине гласуването утре и след това ще пием по бира. We'll Гласуването ще бъде в 11.45. Сега ще направим почивка до, до пет и половина. Bene, colleghi, abbiamo il piacere di avere con noi il Ministro degli Affari. Колеги, сред нас е Юрий Илянка, министър на външните работи и европейската интеграция на Молдова. Той е тук за размяна на мнение. Радваме се, че сред нас е и госпожа Маковей, председател на делегацията за сътрудничество Европейски съюз Молдова. Искам да кажа, че годината започна добре за Молдова с избора на президент на 16 март, с което се сложи край на конституционна криза, като продължи повече от две години. Има постигнат напредък по дълбокото и всеобхватно споразумение за свободна търговия. Преговорите продължават на формално ниво. Доклада на комисията от 15 май поставя акцент върху доброто сътрудничество в почти всички области, въпреки че има забавяне в приемането на значителен брой законодателни актове и правници за изпълнение Комисията призовава Молдова да да продължи реформи в редица области, в това число съдебната система, да изгради механизми за повишаване на доверието и за реформа в държавната администрация. Миналата седмица в Брюксел се проведе заседание по въпросите на правата на човек. Един от основните въпроси беше законодателството за борба срещу дискриминацията. Ще спра до тук, за да има време за вашето изложение, което ще слушаме с голямо внимание. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря за тази възможност да говоря пред членовете на Комисията по външни отношения за ситуацията в Молдова, за предизвикателствата, пред които сме изправени и за перспективите пред взаимоотношенията Европейски съюз Молдова много се радвам, че тук е председателя Бузек и от името на молдовското правителство използвам тази възможност да му благодаря за много важната а, роля за създаване на тези възможности. Благодаря на госпожа Маковей за чудесната работа, която върши като председател на Интерпарламентарния комитет за сътрудничество. Ние усещаме ясно нейната подкрепа и интересът на евродепутатите ме изпълва с оптимизъм. Когато дойдох тук, мисля, господин председател, че преди три години бях преди 3000, преди 3 години, през май 2009 година, веднага след изборите през април. Интересно съвпадение. Точно почти 3 години, откакто коалицията дойде на власт, това, което постигнахме за тези три години е, помод, е повод да направим равносметка на напредъка към постигането на целите. Къде бяхме преди три години? Бяхме страна с авторитарен режим, страна, която вървеше надолу по отношение на изграждането на институциите, страна в която административният апарат се използваше за борба срещу позицията, а не за да се защитават правата. Страна, която изпит беше в криза с съседите си, Румъния и Украина, страна, чието взаимоотношения с Европейския съюз бяха замразени поради решението на правителството да въведе визи за румънски граждани, т.е. за европейски граждани, страна, която се беше самоизолирала и във взаимоотношенията с международните финансови институции, Мисията на МВФ напусна страната през юли без да се постигне споразумение. Свиването на економиката беше 7%. Къде сме днес, почти 3 години след драматичните промени и смяната на ръководството? Нашите колеги от Отворено общество ми представиха този документ, където е, се очертава и ясно къде се намира Молдова. Това е индекс на интеграция. Много безпристрастен и обективен анализ на ситуацията в страните, членуващи в източното партньорство и усилията им за изграждане на демократично общество за създаването на основите на свободно и стабилно общество. Много се радвам, че Молдова е поставена много напред. В известен смисъл преди три години Молдова беше аутсайдер в източното партньорство, показателите и в по много параметри е, бяха много слаби. Медийната свобода, основните права на човека. И това означава, че за почти три години молдовското правителство успя да постигне сериозен напредък. Успя да промени начинът по който се развиват институциите, начинът по който се развива економиката. Също така е, настъпи обрат в отношение с Европейския съюз. Ако успяхме да постигнем е, напредък, то се дължи на отвореността от страна на Европейския парламент, комисията и държавите членки. Независимо от факта, че успяхме да постигнем известен напредък, е, ние продължаваме да сме изправени пред сериозни предизвикателства. Да, много се радвам, че успяхме да изберем президент преди два месеца. Нямахме президент в продължение на 917 дни. Това доведе до философски дебат в някои е, европейски страни, а може би, че президентската институция е изживяла своето време. Но сега, когато имаме президент, ние имаме стабилност, правителството разполага с три години до следващите избори и може да се съсредоточи върху необходимите реформи. Вие очертахте основните трудности. Приоритетите са реформа в съдебната система, реформа на правоохранителната система, либерализация на економиката – и консолидиране на институциите. Тези ключови области а, са тясно свързани с области, в които а, имаме връзка с Европейския съюз. Реформата а, на съдебната система е тясно свързана с отношенията ни с Европейския съюз всички беше представен план за действие на Европейския съюз и там са заложени много от елементите на реформата. Очертани са областите, в които трябва да се сближи законодателството. Може би сте чули, че планът за действие за визи беше свързан с преодоляване на сериозна съпротива от определени сектори, части на обществото, но молдовското правителство прояви готовност да се пребори с множество предразсъдъци и да изгради по-толерантно, по-европейско общество, основано на общени ценности. Споменах, че пред нас все още има предизвикателства в областта на економическото развитие. Съжаление, Молдова е най-бедната страна в Европа. Въпреки, че успяхме да постигнем значителен економически растеж през 2010-2011 година, миналата година той бе 6,4%, бюджетният дефицит е 2,4% онова, което е важно, е Европейския съюз се превърна с най-важният търговски партньор на Молдова. 32% от търговията ни е с европейските страни. Това говори за високо ниво на интеграция на Молдова с Европа. Тази година растежът спадна до 3%. Знам, че за някои държави членки 3% е завиден показател. Ние не можем да си го позволим, тръгвам, тъй като тръгваме от много ниска база. Има и друго предизвикателство, именно преднестровието, но тук искам да ви информирам за положителни промени. Води се много положителен и конструктивен диалог, изгражда се доверие между двете страни. Искам да благодаря на европейските партньори, защото заедно с тях успяхме да изградим необходимата среда, която да благоприятства приемането на трайно решение. Що се отнася до финансовата помощ, ние сме благодарни за нея. Няма альтернатива. Последното предизвикателство – не искам да говоря твърде дълго, е липсата на европейска перспектива. Европа не отговаря на условията за разширяване, но искам да благодаря на депутата от Европейския парламент за прията резолюция в септември миналата година. Първият документ, прият от Европейска институция, основан на член 146 от Лисабонския договор, според който всяка страна, която отговаря на критериите, може да кандидатства за членство за нас. Това беше много силна морална подкрепа. В страната се води дебат, искаме ли не искаме, отговаряме ли на условията или не. Както признава този доклад, сега Молдова е тръгнала по верния път. Молдова е отличника, така да се каже. Заедно с вас Молдова може да покаже, че ние можем да постигнем успех в нашата част на света, е, където промените са динамични, те не са винаги положителни. Днес разговаряхме с госпожа Георгиева за механизми за предотвратяване на бедствия в е, нашата част на света. Ние често създаваме е, бедствия. Е, те не винаги идват от природата. Но важното е това, че ние се опитваме да се държим като европейци и прегръщаме все повече европейските ценности, но е много важно да получим перспективата за европейска перспектива, защото това ще повиши още повече нашата мотивация и заедно с вашата щедра помощ ще можем да разширим района на предсказуемост и стабилност на Европейския съюз на изток. Благодаря, очаквам да чуя вашите въпроси. Благодаря, каза председателят за чудесното изложение. Сега госпожа Маковей, като председател на, на парламентарният комитет за сътрудничество. Данка. Благодаря. Искам да приветствам господин Ланка. От две и половина години работим заедно с него. И искам да уведомя всички, че вчера заседава комисия Комисията за парламентарно сътрудничество приехме някои препоръки, които ще следваме. Отново ще се срещнем през октомври месец в Кишинев. Трите основни въпроса, свързани с отношенията с Република Мордова и Европейския съюз, бяха изложени от комисията. Споразумението за асоцииране, либерализирането на визовия режим и финансовата помощ. Споразумението за търговия. Тук ще цитирам мнението, а то е, че постигнат много добър напредък. По всички глави без една са затворени. Остава околната среда, но това ще стане много скоро. Много положително е мнението за либерализирането на а, визовия режим. Същото е и в областта на търговията, така че в резултат на всички тези а, срещи, представянето на различните етапи на преговорите, сравнението с постигнатото от 3 години насам, сам, може да се каже, че дори молдовските власти напредват прекалено бързо за нас. Този напредък трябва да бъде оценен и възнаграден. Принципа е повече срещу повече. Освен това, вярвам, че на изток ние не трябва да възприемем всички страни в пакета, да ги оценяваме поединично според заслугите и да ги възнаграждаваме за постигнатото. Така правим и в живота си, независимо от обстоятелствата. Остава още много да вършим, но много бе направено през последните три години. Вече има избран президент. И има една препоръка, която непрекъснато отправяме и при последния доклад, а именно изтеглянето на руските въоръжени сили от Приднестровието и подмяната им с полицейски сили. Това е препоръка, която отправихме и вчера. Също става дума и за изтегляне на цялото военно оборудване – и повдигнахме въпроса за реформи в разузнавателните служби. Необходима е подкрепата на държавите членки за приобщане към европейските разузнавателни служби. Ще спра до тук и ще оставя другите да имат възможност да зададат въпроси. Следващият господин Уотсън. Няма го. Господин председател Бозек, вие имате думата. Поздравления, господин вице-премьер, за всичко, което се случи във вашата страна напоследък. Вие сте една страна образец в източната част на континента, по наша преценка. Разбира се, не искаме да ви принуждаваме да предприемате каквото и да било. Всичко, което предприемате, трябва да е плод на ваше решение. Решенията трябва да са ваши независимо от условията, които поставяме. Трябва да имаме съпоставимост, съвместимост на нашите системи. Така, например, мога да спомена свободните избори. Ние ги признахме, че са проведени свободно. Може да има някакви сривове при всички избори навсякъде по света, но ако сравним всичките страни по линия на източното партньорство, можем да кажем, че вие сте отличниците. Вие като Молдова следвате своя път към Европейския съюз и в бъдеще, според мен, има две препятствия. Искам да ви попитам за тях. Първо, готовността за провеждане на истински реформи. Имате една стабилна програма за реформи през следващите две и половина години. Знаем, че подобни реформи могат да се окажат много болезнени за гражданите. Ако те са успешни, пак могат да бъдат болезнени. Така че готови ли сте за това? Съдебната система, пенсионното осигуряване, трудовия пазар, всичко, което е свързано с хармонизирането с Европейския съюз а, крие затруднения. Няма да е лесно, знаем го от това. Сочи го нашия опит в много страни, членки на Европейския съюз. И втория въпрос, който и вие споменахте, и той е много важен. Доста напредък постигнахте, но споменахте и Преднестровието. Затова искам да ви попитам като министър на външните работи, а не в качеството и на вице-премьер. Според вас, какво е бъдещето на преговорите 5 плюс 2 отношения с Украина и Русия? Как стоят според вас тези въпроси? Ние сме готови да ви помогнем. И смятам, че и САЩ и ОНЕ могат да кажат същото. Готови сме. Има проведени преговори във Виена, които ние следим непрекъснато. Так, какви са вашите виждания, господин вице-премьер? Според нас може да има трудности в бъдеще. Има натрупан отрицателен опит по темата ако искате да се приближите до европейските страни в а, Европейския съюз, това не може да стане, ако не разрешите проблемите с границите и съседните страни. Но още веднъж ви поздравявам. Труден въпрос. И следващия оратор е госпожа Васеско. Благодаря, господин председател. Ще говоря румънски. Господин външен министр, добре дошъл в Брюксел, добре е дошъл в Комисията по външни отношения на Европейския парламент. Искам да ви попитам какво е становището ви за, по декларацията за Приднестровието? на среща на върха НАТО в Чикаго. Next speaker, Mr. Preda. Господин Преда е следващият оратор. Благодаря. Господин министър, и аз искам да ви приветствам в Комисията по външни отношения. Искам да поздравя Молдова за постигнатия напредък. Вие говорихте за последните три години и въпросът ми е свързан с ситуацията преди 2009 година в Кишинево. Протестите и демонстрациите. Помните, че демонстрантите бяха брутално малтретирани. Какво наказание е било отсъдено за извършителите? на тези престъпления? Има ли напредък в разследването на тези сериозни събития или пък това ще си остане загадка? Също така искам да спомена и оптимистичната прогноза на МВФ за економическия растеж. Откъде ще дойде този растеж? Какви очаквате да са резултатите от економическото ви развитие през следващите години? Благодаря. Още един румънски колега, господин Северин. Твърде много румънци, надявам се, че не ще говоря на английски язик, за да могат колегите ни да разберат по-добре посланието ми. И слушах много внимателно вашите приоритети. Мисля, че те са правилни и заслужават нашата подкрепа. Заедно с това Искам да се спра само на няколко приоритета. Първо, вие трябва да се опита да изградите обществено пространство, за да привлечете цялото общество, не само младите, но и по-възрастните, за да могат и те да разберат вашият проект на европейска интеграция и модернизация на страната. Според мен е изключително важно цялото общество да бъде включено в този диалог. В това число и в процеса на утвърждаване на националната идентичност. Второ, вие не споменахте социалните предизвикателства. Аз мисля, че без да бъдат те преодоляни, всички идеи за реформа може да се провалят. Европейския съюз също носи своята отговорност И накрая мисля, че има нужда от стратегия за преодоляване на европейските предразсъдъци. Вие самия споменахте този предразсъдък. Европа най-бедната страна в Европа. За, според някои разчети може и да е така, но Молдова не би трябвало да бъде известна само с това, че е най-бедната европейска страна. Тя е страна, която има какво да предложи на Европа и Европа би трябвало също да й предложи нещо. И в заключение, в отговор на нашите коментари, бихте ли казали нещо повече за вашето разочарование от Европейския съюз? Какви разочарования имате от Европейския съюз? Тъй като сте дипломат, аз съм, аз съм сигурен, че вие ще говорите за вашите очаквания, за европейските перспективи и за, наш, и за нашето участие, за да решим конфликта в Приднестровието. Господин Шулц от групата на Зелените. Първо искам да се присъединя към поздравлението отправени към господин министър Лянка във връзка с политическото развитие. Наистина, вашето правителство, вашата страна постигнаха голям напредък. А, може би не бива да говорим чак за това, че ви играете ролята на пример. Аз съм сдържан, защото Грузия и Украина в това отношение ни разочароваха. Сега вие сте на първо място. Желая ви да го запазите, защото наистина това, което стана, е невъзвратимо. Сега искам да кажа за Приднестровието. Не знам какво ще стане след среща на върха в Дъблин, но се радвам, че отново има разговор а, в формат 5 плюс 2. От друга страна, не бива да забравяме, че Русия гледа на Приднестровието като нещо, не, като на нещо като а, собствена особена търговска зона. А, говори се за тайванизация. А, Даже знам, че Русия дава аванси на Молдова да се присъедини към Евразийския съюз. Как гледате на тази възможност? Освен това подчертахте, че прилагате европейските стандарти и предстои да направите още много по този въпрос. Тук ще е, припомня закона, антидискримина дискриминационния закон, който приехте наскоро, в който не се споменава обаче сексуалната ориентация. Тя също не бива да бъде повод за дискриминация и се съдържа в европейските антидискриминационни закони. Само във вашия не е. Освен това ми казаха, че в 6 града е била ограничена свободата на волеизявление. Как ще коментирате това? Колега Гомес, прего. Колега Гомес, заповядайте. Uh, Приветствам постигнатия напредък във вашата страна. Запозната съм с трудностите и се надявам, че класификацията, която някои използват, според която вашата страна е най-бедната, не би трябвало да, се, да ви обезкуражава. Аз съм от Португалия и някога, някога и, и тя се смяташе за една от най-бедните. Сигурно и сега е една от най-бедните това не означава, че условията на живот не са се подобрили значително през последните години, така че това не е пречка именно допълнителен стимул за напредък. Искам да ви попитам. Знам, че много от проблемите и трудностите, свързани с правата на човека, са свързани с конфликта в Приднестровието. Има обаче движение напред, има доклад от Amnesty International, който отчита напредъка в съдебната система. Така че, очевидно, има възможност за напредък. Искам да ви попитам, вместо да ви питам за разочарованията от Европейския съюз, бих попитала Какви са вашите очаквания в политическата, економическа област, областта на правата на човека, а, за да се справите с предизвикателствата? Разбира се, те свързани с съдебната система, свободата на изразяването, насърчаването на толерантността. Е, моите колеги споменаха нетолерантността към младсинствените групи, в това число гейовете. Притеснявам се и от трафика на хора, област в която могат да се приемат ясни и категорични мерки, за да се ограничи явлението, така че докъде са стигнали нещата и какво очаквате от Европейския съюз. колегата Шиба. Благодаря, господин председател. In Polish language, okay? Panie, panie premierze, panie ministrze. Ще продължа на полски. Господин вице-премьер, не знам коя от функциите ви е по-важна, министър или вице-премьер, но мисля, че вице-премьер е по-важно. Искам да се присъединя към думите на благодарност. Също така искам да ви благодаря за решимостта. Аз бях на а, изборите в Кишинев и в околността. Останах с впечатление, че липсва оптимизъм. Шираше се такова чувство. Сега вече виждам, че оптимизъм има. Аз бях, между другото, наблюдател и на следващите избори и смятам, че вие бяхте голяма изненада за всички със своята решимост. Е, винаги има какво още да се желая, разбира се. А, Що се отнася до конфликта в Приднестровието, той все още не е решен. Но винаги остава тревогата дали хората ще разберат е, защо държавата иска да извърши толкова промени. Това искам да ви попитам. Искам да ви попитам какъв е точно конфликтът какъв минимален стандарт бихте приложили за разрешаването на конфликта? Това е минимума. А, за максимума вече разбрах, че Приднестровието трябва да стане част от Молдова. Но това е един продължителен процес, ако въобще се осъществи. И на второ място реформите и приемането им от страна на обществото. Европейската ориентация е добра за обществото, казвам го и от собствен опит, до тогава, докато то не започне да изпитва на гърба си е, последствията от реформите. Увеличаване на безработицата, повишаване на разходите за живот и други трудности, свързани с реформите. Знаете какво става и с пенсионната система. Говоря на базата на опита на други страни и на своята собствена. Смятате ли да се възползвате и от опита на тези страни, за да обясните по-добре реформите на населението, за да няма връщане назад по пътя към Европа. Това го споменаха и колегите, и господин Шулц каза. Ние свързвахме големи надежди с някои страни, след което нещата започваха да буксуват. Възползвате ли се от положителния опит? И още нещо, пак във връзка с най-добрите практики. Искам да похваля вашия омбудсман – той е чудесен пример за участие в обмена на най-добри практики в областта на опазването на човешките права и реформите в правосъдната система и системата за изпълнение на наказания неговия обмен с френския омбудсман, семинарът миналата година показаха достатъчно ясно, че това е добрият път, защото не е достатъчно да даваш съвети. Най-добре е да се запознаеш с опита на страни, които вече са преминали през това. Благодаря. Thank you, colleagues, for your... Благодаря ви, колеги, за важните въпроси. Господин министър, имате 10 минути за да отговорите. Позволете най-напред да благодаря за въпросите. Ценя тези въпроси, тъй като те показват на първо място добро вникване в състоянието на Молдова и засилен интерес към Молдова и региона. Освен това усещам и готовност за оказване на помощ за преодоляване на предизвикателствата и затрудненията, пред които сме изправени. Сега ще премина към отговорите на конкретните въпроси. Моника не зададе въпрос, направи полезни коментари. Господин Бузек зададе два въпроса. Единия за готовността за реформи. И за решенията, които нашия парламент взе в петък. Това са двата закона против дискриминацията и създаването на институция, която да бъде по-автономна и ще се вземе с борбата срещу корупцията. Тя ще бъде изведена извън изпълнителната власт, ще бъде по-независима и да бъде назначен председател на този орган чрез конкурса, не да бъде назначен. Това са трудни решения, които сме взели не мога да кажа, че те са популярни сред обществеността, особено като имаме предвид и пропагандата от опозицията, но те показват решимостта на молдовските власти да вървим напред. Разполагаме с три години. Обеден съм, че ако използваме ефективно този срок от три години и не забравяйте, Молдова е една много малка страна. Понякога малкото е красиво, но не е задължително. Та, бихме могли да покажем за 2-3 години, че могат да настъпят промени, положителни промени, по отношение на доходите на населението, пенсиите, качеството на живота, а също така и на свободите. Свободата за, свобод... за движение, придвижване, свобода за пътуване до Европейския съюз. И да покажем, че Молдова наистина има европейска перспектива. Ние сме решени да направим това. Сега вече има стабилност. Избегнахме опасността от нови избори. Това може да не помогна да осъществим реформите и затова сега сме съсредоточили усилията върху темите, които очертах. Бяха зададени въпроси за това какво очакваме от Европейския съюз и дали сме удовлетворени от отношенията си. Ще ви дам един пример. Република Молдова от началото на тази година и през следващите три ще получи около 60 милиона евро от Европейския съюз, насочени към реформа на съдебната система. Това е един огромен елемент и фактор, който ще ни помогне да вървим напред. Тези средства не са само за реформа. Това са средства, които ще бъдат като един лост, който ще ни помогне да постигнем целите си и в същото време да бъде средство за упражняване на натиск върху нас самите. Нашите партньори не само ни съветват и наблюдават, но те и ни притискат, а, за да може да постигнем своята европейска перспектива, именно да станем страна кандидатка. И натиска, който Брюксел ни оказва и нашето общество също, ще ни мотивират още по-силно като правителство и като парламент да постигаме напредък. Аз съм убеден, че сме изключително високо мотивирани. И последно нещо по темата. Альтернативи нямаме. Нямаме альтернативи. Освен Молдова да стане благоденстваща и съвременна държава. В противен случай ще продължат да емигрират нашите хора в Португалия, Испания, Русия, да си търсят работни места и по-добро бъдеще за децата си. Ние разбираме много ясно, че альтернатива нямаме и за това ще се съсредоточим върху реформите и да докажем какви са предимствата а, от реформите на нашите граждани. За Приднестровието бяха зададени няколко въпроса. попитахте до каква степен това застрашава нашия европейски път и постигнат ли е напредък и какво бъдеще имаме. Какви са отношенията ни с Европейския съюз, Украина и Русия? Надявам се всички, които следят развитието на нещата, са наясно с голямата динамика. Да, твърде далече сме от уреждане на въпроса, твърде далече сме от дори постигане на споразумение за принципите, на базата на които трябва да постигнем договорености, но поради динамиката, поради успеха на новото ръководство да привлече действащите лица, ние постигаме, макар и бавен напредък, по реинтегрирането на този район в Молдова. Работните групи ще по митническите въпроси, економиката, борбата срещу организираната престъпност ще подновят своята работа. Това ще привнесе дивиденти и обществото ще види, че Молдова има бъдеще. Някой ме попита какъв е каква е минималната договореност, която бихме приели? Доста сме гъвкави. Тук не казваме, че трябва да е федерация или трябва да следваме британския пример на сравнителна автономия. Това е незначително. Важно е какъв ще бъде статуса на преднестролите в една суверенна държава, наречена Република Молдова. Но има една червена линия, която не може да бъде премината, а именно държавността на Молдова трябва да бъде укрепена. Тя не трябва да отслабва. И това не трябва да отслабва решимостта ни да бъдем европейска държава, което означава приближаване към Европейския съюз. Всяка друга уредба няма да отговаря на нашите въжделения и виждания за бъдещето на страната ни. пак ще кажа, че не, не искаме да се приемем в един нов Кипър. Но, за да получим статус на страна кандидат, не бива Преднестровието да бъде препани камък. Тук говорим за едно определено нещо. В момента, в който перспективата стане ясна – ще се промени положението с Приднестровието. Бъдещето е на една стабилна Молдова, Молдова, в която живота на гражданите и техните деца ще е по-добър. И именно това е бъдещето, което желаем. А какво очакваме ние от Европейския съюз? Основното, което очакваме е да ни бъде дадена тази европейска перспектива. Това е дългосрочен ангажимент от страна на ЕСЕ. Молдова да бъде стабилизирана, да се справи с предизвикателствата и да надскочи сегашните проблеми. Това е, е окоръжителен знак не само за Молдова, но и за другите а, съседи. Госпожица Басеско попита за срещата на върха в а, Чикаго на НАТО. А, може би има само един елемент, който не бе споменат извън замразените конфликти и той не отговаря съвсем на нашите очакване – а, става дума за въоръженията и различните части на руските въоръжени сили, които все още са в, в Молдова. И на последно място за източното партньорство. Радваме се, че бе избран Кишинев за конференцията на министрите а, за източното партньорство. Тя ще се проведе на 5 юни а, заедно с комисаря Хюле и заместника на баронеса Аштен ще доуточним подробностите, ще обсъдим не само двустранни въпроси, но и многостранни такива. И съгласен съм, че изоставаме много възможности има има разлики в политическите системи. Е, държавите в региона са много различни, но и природните бедствия, гражданска защита, ето теми, по които можем да работим, защото бедствията не признават граници. От април 2009 е, до сега не бе постигнат огромен е, напредък. И това се дължи на корупцията в съдебната система. Тук отговарям по въпроса за наказанията, които са били наложени, така че надявам се тук на яснотите да бъдат извадени на светло и тези протестиращи, които са били пребити, чието права са били накърнени, а, да получат възмездие. Споменах ви, че прогнозите в финансово отношение в економическо не са толкова добри. Става дума за 3% ръст, но смятаме, че ако мобилизираме всички сили и ако приватизираме някои пред държавни предприятия, ще се умеем да достигнем целта, която сме си поставили от 3% растеж. Господин Северин попита за социалните предизвикателства. Да, трябва да преодолеем някои предразсъдъци в Европейския съюз и се надявам, че ще ни помогнете за това. Доклади като този показват, че Молдова се справя, че молдовците са свестни хора и а, заслужават по-добро отношение. Надяваме се, че ще постигнем това, към което се стремим. А въпросът за очакванията ще кажа, че нашето очакване е да имаме европейска перспектива. Споразумението за асоцииране, както каза Моника, почти е готово. Искаме режим за свободна търговия и Смятаме, че през следващите 9-10 месеца ще са ни необходими някои технически измерители, които трябва да постигнем а, и те са заложени в плана за действие. Трябва да бъдем третирани равностойно с Македония и Сърбия и когато си изпълним критериите, да ни дадете онова, което ни е дължимо да могат молдовците да пратуват свободно, да не се налагат допълнителни условия и да не се налагат по-трудни условия от тези, които трябва да изпълняват страните в Западните Балкани. В е, средата на следващата година ще договорим свободната търговия, след това перспективите за членство. А господин Шулц попита за Приднестровието. Дали може там да се оформи една специална економическа зона? Не смятам, че това е възможно. Започнахме преговори с свободна търговска зона с Европейския съюз. В Република Молдова имаме някои свободни економически зони. Това са едни финансови райове, които можем да поддържаме следващите 10 години – а в региона финансовите системи са много различни. Това е трудно да бъде поддържано, затова ние се умяхме да привлечем към преговорите с Европейския съюз и представителите на Приднестровието. Те ще бъдат тук след две седмици и те проявяват още по-голям интерес, защото могат да извлекат ползи от свободните търговски зони. Те тяхната зависимост от европейските пазари е още по голямо отколкото дясния бряг на реката. А, по въпроса за закона против дискриминацията, мога да кажа, че това, което постигнахме, е максимума при съществуващите условия. Но нека не забравяме, че това, което ни се наложи да направим, е да приспособиме молдовското право към правото на Европейския съюз. И нашето право се основава на директивите. И в член 7 изрично се изрично гласи, че всички тези права трябва да бъдат осигурени и на хората с различна сексуална ориентация. Сега въпросът е как ще бъде прилаган този закон и това ще ни позволи да говорим за една държава, която е демократична и в нея има търпимост. И сега съвсем набързо минавам на очакванията ни за правата на човека. Госпожа Гомеш попитат. Ако вземем доклада на Freedom House, излязал миналия юни, Молдова е направила най-големия скок. Дори ако я е сравним с някои държави в Централна Европа и Западните Балкани. Единствената област, в която изоставаме, е борбата срещу корупцията. Но що се отнася до свободата на средствата за осведомяване, тук имаме и някои данни. Ние сме скочили от 80 и някое място до 50-то което е много. А, в докладите на ОСЕ и на парламента ще видите, че се очита огромния напредък, който е постигнала Молдова. Да, проявяваме интерес да работим с вас по въпроса на правата на човека. Съвсем наскоро а, бе осъществена една мисия. Така че тези 60 милиона, които са ни предоставени, ще бъдат и за внедряване на водещи практики и пренасяне на европейското право в Молдова. Аз съм председател на Националната комисия. Разбирам, че трябва да се отървем от вредното явление, което все още битува в а, Молдова. То си има економически и други а, корени. Ние трябва да премахнем трафика на хора. Ако помислите по въпроса, американците ни критикуват най-остро, но сега се отчита и напредъка, който сме постигнали. Работата ни не е приключила ОСЕ има специален представител, който работи по линия на предотвратяване на трафика. И а, проблема е най-тежък в а, бедните селски райони. Но разбирам колко е важно да докажем, че непрестанно подобряваме положението. Опитах се да обясня въпроса с Приднестровието, какви са ни минималните очаквания – и сега по въпроса за общественото обществения прием на реформите. Трябва да докажем на народа си, че има светлина дъното на тунела. Че трябва да си затегнат коланите сега, но след 2-3 години ще видят ползите да видят какво са постигнали нали, Румъния, да споделят своя експертен опит с нас. Молдова не е в началото на реформите. Реформите вече бяха предприяти. Ние просто трябва да ги доведем до успешен край. Имаме сериозна просветна униформа, която се провежда. Закриваха се училищата в селата. Мерките бяха непопулярни, бяха осигурени рейсове за превоз на децата. Не беше трудно, но сега всички виждат, че е било полезно. И чуваме много положителни коментари. Благодаря ви много и извинете, че отнех толкова дълго време. Thank you for your presentation. Поемете си въздух. Благодаря за изложението. Пожелавам на вас и на вашата страна всичко най-хубаво. Довиждане.